Uh, good morning, colleagues. Let, let us begin. Нека да започнем нашата работа, тъй като залата е почти пълна. Um, first point. Крайно време. Първо точка приемане на дневния ред. На 4 декември беше разпространен дневния ред и ако нямате възражения, смятаме, че дневния ред е прият. Втора точка съобщения. Бих искал да ви а, кажа добр, добре дошли на, на съвместното заседание на Авко и Юри. Тук заместник председателя на АВКО, господин Вареги и госпожа Хъбнер и господин Корбет, за съжаление, не могат да участват в заседанието, предвид, че имат предварително поети ангажименти. Писмено изявление на господин Корбет ще бъде изчетено по време на обмена на мнение. Така че Нека да минеме към точка трета, която е тълкуване и прилагане на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. В качеството ми на съдокладчик от Юри, мога да ви, трябва да ви кажа следващо. Следното, както знаете, Юри и Авко създадаха работна група, която приключи своята работа и основните резултати от работата на работната група ще бъдат а, основата на доклада из на двамата докладчик. Бих искал да ви спомена следните резултати. Много са те. Първото е целта да се създава висококачествено законодателство в и значението за истинско сътрудничество между институциите да се задълбочи и консолидира годишното и многогодишното програмиране по силата на член 17 и изработване на съвместно заявление с безценното сътрудничество на комисиите да се оцени работната програма на комисията на основата на принципите на субсидиарност и пропорционалност и а, добавена европейска стойност, като особен акцент се постави на реалистичният график за изпълнението на законите. А, прозрачност и отговорност когато комисията отговаря на запитванията на парламента. От разглеждане и анализиране на оценките на влияние на и по-специално на всички мерки, които са свързани с европейската добавена стойност и помощта за малките и средни предприятия, е, защита и устояване позицията на парламента е, по делегираните актове и актовете за изпълнение и прозрачност на комисията в подготвителната и законодателна работа, е, идентифициране на проблемите, свързани с връх, е, регулирането, е, разглеждане на различните проблеми, свързани с съответствието между европейското законодателство и разпоредбите, залегнали в международните е, споразумения, е, тълкуване е, на задълженията по смисъла на решенията взети от Европейския съд, комисията е, трябва да представи методите си за, за събиране на данни, които да бъдат а, е, прозрачни и съпоставими, особено а, е, с цел подпомагане малките и средни предприятия. Е, ролята на различните органи на Европейският парламент в а, надзора и мониторинга на начина по който се изпълнява между институционалното споразумение. Така че бих искал да чуя а, вижданията на колегите по въпроса и ще дам думата на госпожа Делво, която трябва да прочете а, изказването на господин Корб. Dear colleagues, е, и колеги, аз всъщност господин Корбет би искал да се извини за невъзможността да участва в нашното заседание. Второ, искам да благодаря на колегите, е, на секретарията и на всички онези, които спомогнаха за работата на работната група. Работната група проведе 9 срещи от май 2016 до ноември 2017 година. Няма да не влизам в подробности и да изброявам темите, които ще са включени в проекто доклада, както и резолюцията, която приехме. Предполагам, че е твърдо трудно все още да анализираме начина по, по който се е, изпълнява междуинституционното споразумение. Работата все още върви. От все още се работи и по начина по който ще участва Европейският парламент в процесите на между международни преговори. До... В а, доклада ще, ще, ще насърчиме ще насърчиме постигнатията напредък и да видиме начина по който може да се усъвършенства а, приложението на междуинституционното споразумение. Това беше от името на господин Корбет. Благодаря ви. Мади прекрасно изигра Ричард. Ние се видяхме и обсъждахме нещата миналата седмица. Искам само да добавя, че миналата седмица имаше съвместно заседание и Знаете, че аз винаги съм ратувал за използването, по все по-широкото използване на оценки на въздействие. Аз бих искал подобна оценка да бъде извършена и на наш, по повод нашите изменения, така че приканвам съд, съдокладчиците да вземат това предвид и насърчавам и колегите да и поискат подобна оценка на измененията си. Понякога човек така ревниво се отстоява своите позиции, но съвета трябва доколкото знам, са, са съвета до сега до съвета до сега дори една оценка на въздействие не е поръчал или е, извършил. Така че е, мисля, че в бъдещите си преговори ние трябва да устояваме точно тази наша е, позиция. Нека не се страхуваме от това нашите е, изменения и предложения да бъдат оценени и да се извършва и експост е, е, проверка и оценка, както и да се, да, да, да се извърши оценка на окончателните резултати от преговорите. бих искал също така да, се. Е, звеното, което е, отговаря за субсидиарността и пропорционалността също да извърши подобна оценка е, за да видим дали наистина има съответствие между тези принципи и резултатите, които сме е, постигнали. Същото въжи и за конкурентоспособността и се радвам, че комисията ще извършва годишен преглед на административното бреме с цел определяне на приоритетите и целите. Наистина е много добре да се подобри сътрудничеството между институциите и е, да има по-добра допълняемост между изпълнителните и е, е, актове и другите е, другото законодателство. Някой друг... Е, благодаря, господин Карим, казва председателя. Някой друг иска ли да добави нещо? Не. В такъв случай приключваме с тази точка. Благодаря на заместник председателя на АВКО за неговото присъствие. Ще гласуваме в 9.45, така че ви предлагам една почивка до 9.45. Yo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

So, dear colleagues, can we begin and proceed to the vote? И така, колеги, нека да преминем към гласуване. Може се. Before that, we start by point number one, adoption of the agent. Можем ли да минем към точка номер едно, приемане на дневния ред? Днес днешното заседание на координаторите се отлага и точка 8 ще бъде разисквана след точка 4. Имате ли някакви възражения? Не, в такъв случай смятаме, че дневния ред е прият. Точка 2. За на председателя координаторите се споразумяха а, каква да бъде темата на е, така. Моля, нашите членове да разпространяват тази информация. Секретарията е на ваше разположение за допълнително информация и ще, ще бъде, ще получавате надлежно и навременно съвременената информация. Точка трета от дневния ред вече се състоя, това беше съвместно заседание с Авко в 9 часа и сега продължаваме с точка четвърта от дневния ред гласуване по доклада на господин Андерсон ще трябва да гласуваме електронно, така че моля гласувайте. One more? Okay. Okay. Yes. Well, anyway. Приема с 14 гласа на 0. Did you vote for or against? Вие за или против гласувахте? Okay. Very well. So it's 15. So it's 15-0. В такъв случай 15 на 0. Повече отколкото резултата Ливърпул Спартак. Така. Сега доклада на госпожа Халтала. Нека да гласуваме. No, no, this is this, this is for the afternoon. Sorry, sorry, my mistake, that's for the afternoon. прощавайте, става дума за следобед. С това приключваме с гласуването за тази сутрин. Окей, okay, окей. Okay. Solo. according to the adopted... Така, предвид а, е, а, е, дневния ред, така както го приехме, точка 8, разглеждане на работен документ относно триизмерния печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската отговорност. Госпожа Бържоро има думата. Тя е нашия доклад. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, триизмерния а, печат се появи 60-те години в САЩ. Разви се в индустриалния свят през 80-те те. Тризмерният печат е един генеричен термин, който обхваща различни неща. Така, например, триизмерния печат а, на принтера, както и други дейности. А, дава се възможност да се създадат различни прототипи, които представляват най-голямата част от пазара. 80% от принтираните неща са направени от един и същи материал, което е един вид смола. Сега се използва метал, стомана и алуминий, като вече се слага и сребро. Някой ден ще могат да се произвеждат триизмерни бижута. Тогава ще се добави златото като материал. Един от основните, едно от основните предизвикателства е да се съберат няколко материала, за да може да се изготви а, предмет, който да бъде половина, наполовина пластмаса и наполовина метал. Работи се изключително точно. Всеки един милиметър до милиметър е прецизността, което е нещо наистина невероятно според мен. Радвам се, че съм жива, за да видя това как се превръща в реалност. Триизмерните принтери вече се въвеждат на пазара и са на разположение на хората. Понякога може да се обменят триизмерни файлове онлайн, което означава, че човек може да си принтира триизмерно, ако разполага с такъв принтер. Разпространението на триизмерните принтери в така наречените Fab Lab води до създаването на ето такива предмети, като този, който държа в ръката си. По-голямата част от а, високите технологии взимат предвид това развитие. То си има последствия върху околната среда. Виждате, това е една голяма индустриална а, машина, с която може да направите ето такива а, 100 неща. Излиза ви много ефтино, почти няма да използвате електроенергия. А, матрицата се поставя в а, машината и тя прави всичко сама. Големи са очакванията в медицинския сектор. Тази технология може да се използва за импланти. Госпожо, бихте ли могла да говорите малко по-бавно? Не, не мога. Ако може поне да четете по-бавно, преводачите ще ви бъдат благодарни. ще се стигне до създаването на бъбреци, които ще отговарят изцяло на ДНК-то на човека, който има нужда от трансплантация. Ще се създаде файл с различните нуждаещи се, но пък възниква етичния проблем, свързан с трансплантацията на човешки органи. Космическия сектор също очаква тази технология. По този начин се правят економии, потребява се по-малко гориво, което е чудесно. Airbus а, тества един самолет, в който хиляда от частите му са направени по този начин. Добре, добре, ще се опитам малко по-бавно. Индустрията за резервни части в автомобилостроенето и сектора за производство на играчки също са заинтересовани. Например, ако щупите а, нещо пластмасово, например от а, кухненския ви робот, отивате в магазина Дърти и може да си поръчате тази част и в дърти, ако разполагат с тази машина, ще ви доставят резервната част в рамките на 24 часа, а не трябва да, поръч... да я поръчват от доставчика. Триизмерният сканер и скенер и печат се използват все по-често за поправка на щупени части. Използват се и в археологията. Така може изцяло да се възстанови някаква щупена част. Така, например, Буда, който бе щупен от идил, ще може да бъде възстановен. този сектор може да възникнат много въпроси, свързани с сигурността, здравеопазването, в медицинския сектор може да се използва за трансплантацията на органи. Това повдига също много етични въпроси. Трябва да вземем предвид и е, санитарния момент. А, що се отнася до производството на резервни части за автомобилостроенето, за космическото пространство, за играчките и така нататък, възникват много въпроси. За огнестрелните оръжия също има много въпроси. Предполагам, че никой няма да стигне до производство на триизмерни огнестрелни оръжия. Това на практика не може да се направи към момента. Триизмерният печат може да улесни фалшификацията, което е проблем не само от страна на частни лица, които могат да се възползват от изключението за ползване за частни цели, но може да се използва и от хора, които могат да продават фалшифицирани продукти. За тази цел, за да няма фалшификация, е важно да има законосъобразно предлагане на такъв триизмерен печат, за да може частните лица, които искат да е, копират някаква творба, да могат да го направят без да нарушават закона и като пътят обещетение на а, автора. Триизмерният печат а, е изключително прецизен. Това означава, че дори да имате някаква творба, а, някаква оригинална творба, която тя може да бъде копирана, включително и подписа на нея и няма да е възможно да се прави разлика между оригинала и копието, което създава голям проблем. И аз съм много чувствителна в това отношение. Хората не си дават сметка за последствията. Последствията не са само върху авторското право. Те са свързани и с културното наследство. Някой, който закупи някаква бронзова статуя, оригинала и на роден, например, би могъл да направи точно копие. Копие, което а, копира копието на оригинала. В момента подобна стат, стоя струва милиони евро, а в даден момент всеки ще може да разполага с нея. И това ще бъде голям трус за пазара, на пазара на изкуствата. Така, така, това го прочетох, това ви го прочетох, минавам нататък, следващата страница. Аха, правните въпроси, те ни интересуват, свързани са с правото на интелектуална собственост, възможността за персонализиране на съответния продукт. Този продукт дори и да внесете и да получите патент за ето, например, този предмет тук, това не означава, че ще бъдете защитен от копирането на този предмет. Трябва да се прави разграничение между печатането за собствена цел и печатането за търговска цел – трябва да се прави разграничение също между професионалисти и частни лица. До безкрай може да се копира а, дадения продукт благодарение на тази нова технология. Тази нова технология води и до промяна на производствения цикъл, защото файловете, които са на разположение онлайн, дават възможност за достъп до тези файлове до много хора. И тези файлове могат да бъдат персонализирани. Ако отидете на някакъв сайт с файлове, които са достъпни за всички, ще видите, че има хиляди файлове там, които се използват ежедневно, променят се и аз не мисля, че създателя на този файл осъзнава, че неговия файл в последствие бива променян. Ще имаме подготвителна среща с представителите на всички други заинтересовани комисии. За сигурност всички ние споделяме интереса си в това отношение. Несъмнено по-настоящем разполагаме с един арсенал от правни текстове, които отговарят на исканията за правото на интелектуална собственост, авторско право и гражданска отговорност. Има преди директивата за от 2004 година, директивата от 2014 за фалшификациите, текста за отговорността при производството на дефектни продукти от 1995 година. Тези е, законодателни текстове по-настояще може и да са достатъчни, тъй като покриват различни видове договори и е, създават известна правна рамка. Аз се опитвам да се срещна с оператори в този сектор и ги питам какви са проблемите им. Пример, вижте тази пружина. За тази пружина производителите могат да си закупят съвсем малък принтер и чрез него да произвеждат пружини за матраци. 10 цента струва тази пружинка. Когато се срещнах с производителя, точно в момента се правеше някаква част за вратата на душ кабината на една госпожа. И и вместо за 200 евро да смени цялата, целия параван на душкабината си, за 1 евро тази жена можеше да, поправи, да оправи проблема си. Въпросът е тази част да отговаря на изискванията, свързани с топлината в банята, да, дали се взема предвид тежестта на паравана на душ, кабината и така нататък. И ако нещо се случи, тази част не понесе топлината или а, тежестта и паравана падне върху главата на жената, кой ще поеме отговорността? по смисъла на френското право, предполагам, че и в другите правни уредби е така, човек не може предварително да предяви тези си права. Така че тези, този вид а, договорни отношения в случая не дават голяма гаранция. Просто ви давам един пример от а, практиката. Има такива FAP Lab. Бях и на едно интересно пътуване в Сан-Франциско и там е, видях една френска къща с коптело, в която се произвеждат е, някакви такива дребни части за декорации, например, вази. Е, използва се тази технология и се произвеждат наистина невероятни неща. Та там те са се насочили към производството на резервни части за дронове. Малки части, за дронове. Но както казах преди малко, производителите на дронове имат нужда от е, е определена част, не от е, 100 хиляди. И в тази FabLab е, на месец произвеждат около 100 такива части, което е напълно достатъчно да се издържат. Скултео е френска фирма, е, която има доста новаторски дух това отношение. И аз се обърнах към тези предприемачи от фирмата и ги попитах имат ли някакви правни проблеми. Те казаха не. Те работят между професионалисти, разпределят отговорността помежду си и по този начин имат гаранции и различни застраховки. Проблемът с застраховката и е, отговорността ще дойдат тогава, когато тези части се продават на частни лица. Обедена съм, че сме в зората на нова индустриална е, революция е, и трябва да го осъзнаем. Надявам се да го видя, но след 20 години заводите ще имат съвсем различен облик – ще има такива... Навсякъде ще се използва този триизмерен печат. Това ще доведе до проблеми, свързани с фалшификацията, с гражданската отговорност, в случай, че се произвеждат а, ам, дефектни части. Както вече казах, в момента правните аспекти се уреждат чрез договори между производителите и потребителите, като потребителите понякога са и фирми. Същото се отнася и до отговорността в случай на дефектна част. Всички директиви, които цитирах, се прилагат хоризонтално и те няма да бъдат достатъчни, когато се създадат специфични приложения за триизмерните части. Затова смятам, че още от днес трябва да помислим по въпроса. Не трябва да чакаме да възникнат проблемите, за да помислим. Нека сега да помислим за бъдещето. Изправени сме пред същия проблем и в роботиката ще трябва да преразгледаме и коригираме сега действащата правна уредба в светлината на а, иновациите. Обичам да а, показвам конкретни примери. Вижте тук един проект на един невероятен човек а, от факултета в Нант. Господин Фюре от... живее в общинско жилище. А, той работи в факултета, той е техник по образование, инженер и е проявил интерес към социалните жилища. И така е стигнал до изграждането на триизмерни социални жилища. Така, например, в Нант има една къща, аз я видях, която ще бъде официално открита през март месец. Тази къща е построена без никой да трябва да страда, да мъкне тежести и така нататък, без някой да трябва да си троши гърба, за да я построи. Ето вижте, това е кофража, който е в центъра и им, тук се слага бетона. Когато се изгради стената, пластмасовата част се премахва и след това се замазва. Изключително а, интересно е от а, гледна точка на околната средата. Тази къща е построена между а, дървета в Нант. Така че а, те се нуждаят от една. А, тази къща е между дърветата. Наистина изключително красива е. И аз, разбира се, зададох основателния въпрос, ами така хората ще си загубят работата, не е ли така? Не, няма, защото винаги ще трябва да има някой да слага до грамата, ще трябва да има електротехник, но със сигурност хората няма да страдат толкова да леят бетон, да изграждат скеле и така нататък. Доколкото разбирам, Европейската комисия се бави с това досие, защото твърди, че не осъзнаваме действителните проблеми в тази област. До някъде това ме очудва. 5 милиона уязвими хора има в това отношение в Европа. Не смятам, че Европейската комисия може да ни каже, и това не е интересно в момента. Няма достатъчно засегнати. Ролята на политиците, според мен, е да предвиждат нещата. Затова трябва да се занимаваме е, както с роботите, така и с триизмерния печат. Благодаря ви, скъпи колеги. Мерси beaucoup, мадам. Е, Благодаря. Госпожа Делво поиска думата. Благодаря, господин председател. Бих искал най-напред да благодаря на Жоел Бержерон за отличния доклад и най-вече за това, че е, така оживено и красноречиво ни описа ситуацията. Благодаря и за ангажимента и, и за интереса към триизмерния печат. Тя е права, когато казва, че се натъкваме на сходни проблеми тук, е, като тези, на които се натъкнахме с е, роботите с роботите. Новаторството ни справя пред нови предизвикателства. Разбрахме какво е актуалното състояние, актуалното положение, разбрахме какви са перспективите пред нас. Споделям почти всичко, което Жоел каза. Мисля, че ще възникнат много етични въпроси, въпроси свързани с сигурността. Не съм чак такъв оптимист по отношение на огнестрелните оръжия. Ако може да се правят копия на човешки органи, защо да не може да се правят по този начин и огнестрелни оръжия? това изправя обществото ни пред голямо предизвикателство. Не съм такъв голям оптимист по отношение на спестяването на енергия. Мисля, че всички алгоритми, които се използват в компютрите, консумират много енергия. Така че ще трябва да разполагаме с достатъчно електроенергия, за да може всички тези обещания да станат реалност. Права е Жуел, когато казва, че трябва да насочи вниманието си върху правото на интелектуална собственост и е, върху въпроса кой ще понася отговорността. Да не забравяме етичните въпроси. Компетенцията на нашата е, парламентарна комисия включва и етиката. Така че това са трите аспекта, на които трябва да отделим внимание. Относно правото на интелектуална собственост. Съгласна съм, че трябва да се прави разграничение между използване за лични цели и използване за търговски такива. Необходимо е да се запознаем с статута за платформите на обмен на триизмерни файлове. Мисля, че е добра идея да има проследяемост. Разбира се, възниква и въпроса за доброто възнаграждение на създателите по отношение на отговорността. Първоначално си казвах, защо да трябва да мислим по въпроса за отговорността. Имаме някаква производствена верига, така че нека към нея да предлагаме сега действащите принципи. Честно казано, признавам, че не бях мислила за резервните части и за това, което ще стане, ако те не са добре направени. Какво ще се случи в случай на вреди и щети за трето лице, ако тези части се прилагат към вече създадени продукти. Така че наистина ще трябва да помислим. Как да защитим жертвите? Защото в крайна сметка това е нашата първа цел всичко, което бе споменато, заслужава нашето внимание и насърчавам всички ни да го направим. Насърчавам и Жоел със своя талант и със своята опоритост да продължи работата си, а с удоволствие ще те съпътствам. Е, мистер uh, Фос. Господин Фос. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eigentlich, ich sag mal... Благодаря, е, господин председател. Бих искал да говоря от мое име. Най-напред. Най-напред бих искала да ви благодаря. Чудесно е, че имаме възможност да обсъдим този въпрос, въпреки че може би е малко късен момента, в който законодателите решават да обърнат внимание на въпроса. Съгласен съм с казаното. Вие говорихте за огнестрелните оръжия. Чудесна идея, но да не забравяме, че може да се а, копират и хранителни продукти триизмерно. Вече бе копиран първият триизмерен хамбургер и той беше доста добър. Въпросът за а, престъпното използване на тези продукти. А, той не засяга само резервните части. Ако приемем, че моя съсед реши да си направи огнестрелно оръжие и има тази възможност да го направи, това ще доведе ли до по-голяма сигурност в днешния свят? по този начин се откриват нови хоризонти пред организираната престъпност. Човек може просто да слезе в мазето си, да се затвори там и да си е, направи каквото пожелае. Е, вече говорихме дори за е, създаване на човешки органи. Това не е включено тук в заглавието, но се питам, възможно ли е да се направят химически е, или биологични оръжия по този начин. Изключително важен е въпросът за контрола в този случай. Аз нямам някакво разумно решение, което да ви предложа, но смятам, че трябва да направим нещо, така че този цифров елемент също да подлежи на някакъв контрол. Има държавен контрол върху ядрените оръжия, но в този случай контрол няма да може да се упражнява това е истинска революция. Мисля, че а, трябва да мислим другояче. Нещата се променят. Всичко се развива. Имаме нужда от малко повече време, за да обмислим решението си. Сега Луис Деградес би искал да изчета от негово име следното. Благодаря на Жоел Бержерон за положителната оценка. Вярно е, че това е едно общо описание на проблемите от триизмерния печат. Проблеми, които не можем да отречем, но определено се нуждаем от по-подробен доклад заради проблемите, до които могат да доведат тези нови технологии. Триизмерния печат повдига различни проблеми, свързани с сигурността, здравеопазването и други. Трябва да насочим вниманието си върху хоризонталните въпроси, свързани с интелектуалната собственост и гражданската отговорност. И това трябва да бъде направено както тук, така и в, в нашата комисия. Трябва да има възможност за производство на триизмерен продукт и този продукт трябва да може да бъде защитен. Същевременно в краткосрочен и средносрочен план основното предизвикателство е да имаме посредници по отношение на интелектуалната собственост. Има различни платформи за подялба на триизмерни файлове и те подлежат на законодателството за електронната търговия. Важно обаче е да помислим за случаите, в които тези платформи играят активна роля по отношение на тези файлове. Законодателството трябва да бъде изяснено в това отношение. Относно гражданската отговорност, имайки предвид как действа производствената верига, комисията започна преразглеждане на настоящата директива, за да провери дали тя все още отговаря на настоящите нужди. Трябва да се отдели внимание на случаите на нанесени вреди и щети от резервна част, произведена чрез триизмерен печат. Трябва да се определи кой носи отговорността. Тези правила могат да бъдат използвани и прилагани към производителя на а, машината за триизмерен печат или председателят, моля ви малко по-бавно, на триизмерният принтер. Um, в заключение, произведения продукт е, има цифров дизайн, така че по този начин има потенциал за безкрайно много промени в последствие. Трябва да се комбинират физическите и цифровите аспекти. Това носи до промяна в производствената верига. Наличието онлайн на файловете води до новаторство, тъй като тези файлове могат свободно да бъдат променяни е, и допълнително подобрявани. Да предугадим проблемите, свързани с гражданската отговорност или или интелектуалната собственост означава да приемем ново законодателство на европейско равнище на базата на сега действащото законодателство, само че като четем спецификата на триизмерния печат. Отговора на законодателно равнище не трябва да води до дублиране на правилата и не трябва да се спира новаторството. Трябва да съпътстваме новаторството с закон, като този закон не трябва да бъде някакво ограничение или пречка. Благодаря. Мистер Марино е пинту. Благодаря, господин Марино е Пинто. Obrigado, президент. Бо, ел, фико, фасинадо. Благодаря ви, господин председател. През... Трябва да призная, че съм много впечатлен от тези иновации, от фактът, че научно-технологическият процес ни предлага толкова интересни възможности. Бих искал да кажа нещо в края на заключението наказан от господин Луис Фонтес и от господин Фос. Правото не бива да възпрепятства научно-развойната дейност. Трябва да разработвам правни механизми, които да определят рамка за развитието на триизмерният печат без да се подаваме на страха от развитието на този вид технологии. Аз лично съм доста оптимистично настроена към този вид технологии. И ми се струва, че в областта на правото няма нищо ново в това развитие. Тоест, били сме свидетели и на други подобни технологични революции. Знаете, че по принцип правото е бавно, то бавно се адаптира Знаете, че обикновено престъпниците доста по-бързо намират нови начини да заобиколят закона, отколкото е, юристите. Знаете, че има забавяне в редица сектори по повод на тази, на този бавен ритъм на приспособяване на правото, включително и в областта на технологиите. Но ми се случи, че тризменния печат дава прекрасни възможности за социално равенство. Мога да ви дам личен пример с фара на автомобила ми. На много малка частичка, много малка част от там, където фарът се закача към карусерията на автомобила, като се щупи и трябваше да заменят целият фар, т.е. да платят 200 няколко евро за да заменят цялата част, при положение, че всъщност се беше откачила съвсем малка частичка, която се беше откачила и ако имах възможността да принтирам триизмерно тази част в къщи, ще, ще да бъде прекрасно решение и тези технологии, които обсъждаме, да, могат да доведат до производство на огнестрелни оръжия, но тъй че и днес човек може да си купи огнестрелно оръжие на пазара на черно, без особено големи проблеми, а пък в човек може да си купи пистолет в супермаркета, едва ли не. Така че тук въпросът, който се поставя също е свързан с гражданското образование, което трябва да се гарантира на младите хора. Би следвало да се гарантират работните места, и да позволят на младите хора да изберат пътят на честността и на труда, а не пътят на престъпленията. А по въпроса за произведението на изкуството, Ами да, ако имате, примерно, малък бюст на Бетовен, можете да си печатите 300 копия, но да или иначе оригиналният бюст ще си остане оригинален бюст на даден скулптор и не знам дали има възможност да се прави, да се принтира триизмерно в, с а, гранит или бронз или други материали, от които по принцип се изва... които се ваят по принцип подобни скулптури последни изкуството. Така че смятам действително, че не бива да се плашим прекалено от тези ем, технологии, но трябва едновременно с това да да, да изготвим нужните механизми, които да възпрепятстват тенденциите за злоупотреба с технологиите. Това може да се случи чрез образование и чрез борба срещу безработицата. Thank you. Uh, Благодаря ви, господин Кавада. Merci beaucoup. Много благодаря, господин председател. Най-напред и аз, подобно на колегите си, бих искал да, благ... бих искал да благодаря най-горещо на колегата Бержерон за ентусиазмът, почти младежки ентусиазъм, с който се е заела с тази тема. Много се радвам на подобен устрем към положителното в този доклад. Аз също не съм оплашен от тези технологии. Споделям мнението на колегата Марино Епинто. Не смятам, че тези технологии представляват нов по същество проблем. И преди сме се сблъсквали с това измерение, а именно от една страна правото, което следва да да изготви рамка за развитието на технологиите. Сблъскваме се с този казус от появата на електричеството насам и в, от тази гледна точка проблемите, свързани с цифровите технологии и роботиката, пряко постичат от първият проблем и новият проблем, свързан с триизмерният печат, който също е пряко свързан с цифровите технологии и роботиката. Ами мисля, че може да подходим към целият този въпрос с, с, е, малко, с една доза здрав разум. По отношение на роботиката им, мненията ни се разминават, което според мен не е никакъв проблем, защото тъй или иначе всички ние се запознахме доста по-добре с същността на въпроса, благодарение на доклада на госпожа Делво и въпроса, който той постави, а именно трябва ли роботите да имат правосубектност или не. Вторият въпрос, кой носи отговорността в случай на дефект, на авария или на вреди за хората. Така че ми се струва, че от морална гледна точка вече разполагаме с е, нужните методи, свързани, вече разработени по отношение на цифровите технологии, изкуственият интелект, роботиката и т.н. От гледна точка на правото на интелектуална собственост би следвало е, сертифициращите органи на европейско равнище, както и органите за борба с злоупотребите. Става въпроса за службата за патенти и агенцията в Аликанте. Тези две европейски агенции би трябвало да предоставят своето становище и нужните правни инструменти, за да можем ние да си свършим работата като законотворци. И третият аспект е свързан с отговорността. Струва ми се, че ако напредваме бавно и предпазливо, но с водещия принцип, а именно е да защитим аспектите свързани с правата, сигурността и правата на собственост на хората, струва мисля, че може да изкопим един текст, който ще може да даде нужната рамка на тези технологии, които те първо прохождат. И четвърто място, освен моралният въпрос, въпросът е свързан с а, отговорността и с правото в интелектуална собственост, тези технологии ще имат и много значително стопански последици. Въпросът за а, сградите, например, ще доведат най-вероятно до създаване на цяло основнов вид а, економика. Възможно е цените да се сринат и да сме, ние трябва да сме подготвени за тези тенденции. Така че още веднъж благодаря на колегата за много положителният подход в този доклад. Насърчавате ни да ви следваме. Благодаря ви. Благодаря ви. Комисията иска ли да вземе думата? А, извинете, господин Андерсон, Андерсон иска думата. Thank you, Chair. 3D printing is a technology that holds enormous... Благодаря ви. Триизмерният печат е технология с огромни възможности. Много неща вече бяха казани, като, като представител на зелените държа да отбележа, че има и огромни възможни облаги за околното среда, свързана с триизмерният печат. Посредството може би ще бъде по- спестовно по отношение на ресурсите. Не винаги, но в някои случаи това е напълно възможно. Има също така възможност за производство на резервни части за ремонт на стоки. Да, независимо дали сами ще може да разпечатвате тези резервни части или може да отидете в някоя малка фирма, която се специализира в ремонт чрез триизмерен печат. Тоест, няма нужда да се произвежда цялата стока от самото начало. Вместо да, да заменяме стоките с нови, можем да ги е, поправяме, което е огромен потенциал от, глед, от екологична гледна точка. Също така ще се пестят много средства и от е, превоз и ще намалят емисто въглероден диоксид, свързани с този превоз на дълги разстояния. Тези технологии дават възможност за огромно развитие на МСП в областта на ремонта и поправките, без да трябва да поръчват от много далеч заказаните части, които са им нужни, за да развиват своята дейност. Всичко това са прекрасни възможности, но разбира се, трябва много да внимателно да бдим над въпросите, свързани с а, отговорността и сигурността все по-често се споменава възможността за производство на огнестрелни оръжия с триизмерен печат и наистина аз препоръчвам на, на никого, на всички да не използват огнестрелни оръжия, които са, са разпечатани с а, съвременните настоящи триизмерни принтери, които просто са си опасни но аз съм положително настроен с времето, нещата се подобряват понякога много бързо и е възможно оръжията, които ще се произвеждат утре с тризментни принтери, да се окажат и полезни, а не само опасни за ползвателят и Може би такива огнестрелни оръжия вече съществуват. Трябва да съблюдаваме какво се случва и то не само какво може да се случи днес, но и какво може да се случи утре. Въпросът свързан с отговорността ще бъде много важен и ще трябва внимателно да го разгледаме. Но също така се нуждаем от а, подход, който да насърчава иновациите в областта на триизмерния печат. Много прекрасни възможности са свързани с него и не бива да приемаме правила, които да да ограничават иновациите. Нека да погледнем въпроса с авторските права. Знаете, че разполагаме с законодателство за авторското право, с което всички сме запознати. Имаме и триизмерени принтери, които стават все по- и по-ефикасни. Аз лично притежавам произведение на изкуството, принтирано от а, самият художник. Закачил съм го в хола си. Това е прекрасно копие наистина и дава е възможност за творците да имат допълнителни средства, идващи от три, възможно триизмерният печат. Така че нека наистина да внимаваме, да не приемаме правила, които биха могли по някакъв начин да възпрепятстват развитието на пълния потенциал на триизмерния печат. Има и някои предложения, които не са заложени точно подробно в доклада, но се споменават. Като, например, налагането на такси за триизмерният печат, за да се гарантират а, загубите от а, авторските права. Аз лично съм много-много скептично настроена към тази идея за налагане на отделен данък върху 3D принтерите. Знаете, че вече има форма на мито, за, свързано с авторските права за притежателите на компютри, където може евентуално да се съхраняват аудиовизуални продукти, така например мобилните телефони са много по-скъпи, колкото би трябвало, защото в държави като Швеция, например, се твърди, че един мобилен телефон се използва основно за съхраняване на музикални произведения. Това се случва в момента и трябва наистина да внимаваме да не излезам с предложение, което да възпрепятства иновациите наистина трябва да внимаваме. Идете, че трябва да има ам, правно ограничение на възможният брой частни копия на продукти чрез триизмерен печат. Интересно ми е да чуя как точно си представяте това предложение, но се опасявам, че то може потенциално да е доста опасно. Който да се опита да наложи максимален брой на книгите, които мога да имам в личната си библиотека. Ами не знам колко ще, до каква степен ще съм склонен да спазя това правило. Така че може да има проблеми с подобни предложения, но ще изслушам това, което има да ни каже докладчика. Може да има и много положителни идеи които си заслужават да обмислим. Действително, сблъскваме се с проблемите, които спомена и господин Фос, а именно може да се стигне до употреба на тризменния печат от страна на престъпниците и действително трябва да направим всичко възможно тези технологии да не попаднат в лоши ръце. Триизмерният печат е прекрасна възможност за производство на произведение на изкуството и триизмерният печат е неразривно свързан с новите форми на изкуство и не бива да ограничаваме този творчески подем. И накрая няколко думи за файловете с неограничен достъп или свободно достъпните файлове. Свободно достъпните файлове, позволяващи тризмерен печат, са на разположение на всички и смятам, че би следвало да подкрепим създаването на една надежна библиотека от такива свободно достъпни файлове, което да е на разположение на всички. Знаете, че развитието на отворените или свободно достъпи файлове и софтуери да значително допринесе положително за развитието на обществото. Много от нашите компютъри вече работят с отворен софтуер и не бива да отпясваме тази възможност. Госпожа Реда, благодаря ви. Дами и господа, имам добра новина за вас. Триизмерният печат не противоречи на законите на термодинамиката, т.е. може да се разпечатва само при наличие на, първоначал, на първоначална суровина. Ако искаме да разпечатваме да принтираме триизмерно лекарство. Например, това е възможно само ако тези лекарства вече са под формата на прах. Ако това е възможно, може да направим вече хапчета с тях. Ако искаме да разпечатим атомна бомба, например, трябва да разполагаме с нужните съставки за целта. Триизмерните принтери, с които разполагат хората от дома, работят с, с пластмаса и с тях не могат да се принтират огнестрелни оръжия, например, без въобще да говорим за нужните амуниции. Не може все още да се разпечатва триизмерно барут. Това всъщност е основният въпрос тук, който трябва да си припомним. Много изкъсо се е, контролират продуктите, продуктите, които могат да се използват за производство на огнестрелни оръжия. Ако също въжи и за атомните оръжия, ако можехме спокойно да си купуваме уран по интернет, щяхме да имаме много сериозни проблеми, но не сме стигнали до там. Не сме стигнали до технологиите, които са ви познати от Star Trek. Не сме напреднали толкова. И ако се притеснявате от подобни възможности няма нужда. Не сме все още в състояние да разпечатваме триизмерно лекарства, оръжие или други подобни. Европейската комисия иска ли да добави нещо? Заповядайте. Good morning. Добър ден на всички. Казвам се Габриела Хазросян от Генерална дирекция правосъдие, отдел за дружествено право. Не напред благодарим на Европейският парламент, че се интересува толкова отблизо за въпроса за триизмерният печат. Много отблизо следим а, работата ви по това досие. С готовност ще работим съвместно с Европейският парламент за по-нататъчното развитие по темата. Много се вълнуваме от темата за триизмерния печат. Особено предвид а, предложението на Европейската комисия за предложение за някои измерения на договорите за предоставяне на цифрово съдържание. В момента такът с тристранните е, срещи по е, това предложение, за което и то много успешно, за което ви благодаря. Това предложение на Европейската комисия е свързано по-конкретно с триизменния печат и в точка от преамбила 16 се предвижда директивата да се прилага и е, към аудиовизуалните файлове, които се използват при триизмерния печат. Този, тази директива обаче не бива да се прилага за стоките, произведени с триизмерен печат или евентуалните вреди, постичащи от тях. Тоест сега трябва да обсъдим именно тези въпроси, които не попадат в приложното поле на нашето предложение, както и другите въпроси, свързани с отговорността и които в момента не са разписани в настоящото законодателство. И от тази гледна точка очаквам по-нататъчното ни сътрудничество с Европейският парламент с цел да направим възможно най-добър анализ на темата. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Аз съм Клоди Мартине Феликс и се изказвам също от името на Европейската комисия, Генерална дирекция економически растеж заместник ръководител на отдел, занимаващ се с директивата за отговорност на стоките. Знаете, че тази директива предвижда разпределението на отговорността в случай на дефектни стоки. Също бих искала да благодаря на парламента за интересът, който проявява към триизмерният печат. Един от продуктите, който разглеждаме в едно проучване, което ще бъде публикувано съвсем скоро и което е част от а, оценката на директивата за отговорността по отношение на стоките, която преразглеждаме в момента. И в е, тази рамка се стремим да гарантираме, че подходът към е, тези новаторски продукти и свързаните с тях е, въпроси ще бъдат разрешени по възможно най-балансиран начин, за да могат и потребителите и иновациите да бъдат защитени и гарантирани. възнамеряваме да излезем с оценка на директивата за отговорност по отношение на стоките в началото на 2018 година и разбира се ще осведомяваме редовно Европейски парламент. Благодаря ви. Thank you very much. И аз много ви благодаря. С това мисля, че можем да приключим с тази точка от дневния, освен ако госпожа Бер... Бержерон иска да каже нещо в заключение. Ами нямам какво да добавя. Много се радвам, че колегите също проявяват интерес и положително отношение към темата. Съгласна съм с Юлия. Съпругът ми вече си правеше огнестрелни оръжия още на 12 годишна възраст, но не е толкова сложно. Нямаме нужда от а, тризмерни принтери, за да правим подобни огнестрелни оръжия с подръчни материали. Е, отбелязвам изказването на господин Деграндес, а именно законодателството трябва да се пъства без да възпрепятства. Действително, говорим за забележителен напредък. Е, забележителен напредък представляват триизмерните принтери. Е, нещо казано от МАДИ, да, свързано е с доста голямо потребление на енергията и нататък, но тъй като а, като цяло суверенски, които се използват, са много по-ограничени сравнени с големите машини. Като цяло има спестяване на енергия при, при, при производствения процес. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Продължаваме с а, точка пета, а именно представяне на получването за оценката за европейската добавена стойност на статута за социалните предприятия. Давам думата на госпожа Еводит Тирион от е, службата за научни изследвания на Европейският парламент. Тя автор на това получване. Имате думата за 10 минути. Thank you. Благодаря, господин е, председател. Благодаря за възможността да, да ви представиме резултатите от е, изследването ни относно а, е, добавя, оценката на добавената стойност на социалните предприятия. Вашата комисия натовари Европейската службата на Европейският парламент за изследване. Това изследване бе извършено тук вътрешно. Ние идентифицирахме предизвикателствата в съществуващите се рамки и предлагаме евентуални действия, които биха генерирали добавена стойност, както и за, а, законодателните мерки, които според нас биха могли да бъдат необходими. Важно е да подчертаеме, че социалните предприятия са само част от опериращите в социалната економика е, предприятия. Има доста различия в е, дефинициите е, и няма обща дефиниция, но като цяло из... има конвергенция относно критериите, които определят тези предприятия и които се групират в е, е, три е, стълба. Економически и бизнес характеристики трябва да има постоянна постоянно производство, някакъв доста висок економически риск и е, минимално плащане. Второ, социалните е, характеристики. Е, дейността е насочена към общността. Инициатива започната от граждани или от организации на гражданското общество и практически никаква пешалба социалните предприятия имат дейности в най-различни области социални услуги, буколна среда, образование, култура, туризъм, раз, развлечения и те допринасят за развитието на европейската економика Тяхната бройка е около е, между 1130 хиляди и 250 е, хиляди. Над, над 200 документа и са насочени към тези предприятия през последните е, години. Но в тези документи се твърди, че тяхното присъствие на вътрешният пазар е много ограничено, защото няма достатъчно добро разбиране за същността на тяхната дейност и няма достатъчно видимост. Е, само 18 държави членки имат някакво законодателство, е, признаващо дейността дейността на социалните предприятия. Е, някои имат и, и специални правни форми, е, специални данъч, специален данъчен статус, а за други с, има просто е, насоки. Така, поради тази причина социалните предприятия имат затруднения с достъпа до частното финансиране. Същевременно те са обаче, те разполагат с огромен потенциал за развитие на вътрешния пазар, като се смята, че 56% от социалните предприятия в източна Европа имат огромен потенциал, а в Обединеното кралство този потенциал е 78%. 78%. Само въпреки, че много предприятия имат потенциал и биха искали да се развият, много малко се развиват на практика, само 6% в Германия и 7% в Шотландия, които имат някакви връзки с международни партньори. За да подпомогнем социалните предприятия да се развият, трябва да предвидиме допълнителна рамка, да се създадат условия за равноправното им третиране и да се улеснат трансграничните дейности. Разбира се, една нова евро, европейска рамка би могла да има економическа и социална стойност. Економическа добавена стойност, която ще позволи на тези предприятия да имат достъп до по-широки пазари, повече видимост и да се насърчат държавите членки, които не разполагат със законодателство, да предприемат, да предприемат мерки за приемане на такова, а другите да, да улеснат развитието на тези предприятия. По този начин социалните предприятия ще могат да разгърнат потенциала си, да подобрят условията на работа и да предоставят по-качествени стоки услуги за останалната част на обществото. Направихме един сравнителен анализ на няколко критерии и предлагаме четири варианта съгласно няколко критерия. нашите критерии бяха ефикасност, ефективност, приемливост. Първата първият, първият вариант е запазване на статуквото. Е, минимално хармонизиране чрез е, директива ще, спом, ще спомогнат за преодоляване на някои от е, предизвикателствата, но не би била достатъчно ефективна. Това ще означава всички държави членки да запишат в твоето законодателство поне една правна форма, и да въведат в своите правни системи еднакви изисквания за социалните предприятия. И но по, по това по никакъв начин обаче няма да спомогне за по-голяма видимост на продуктите и, и стоки, които се предлагат. Третият вариант е създаване на сертификат или знак. Като че ли това е най-балансираният подход между правна сигурността и гъвкавостта. Самите предприемрачи ще могат да изберат правната форма, която най-много допада на тяхното предприятие и същевременно няма да се изисква промяна на правната форма за съществуващите правни предприятия. Същевременно ще трябва да има критерии за на получаване на сертификата или знак. Същевременно ще се спестат разходи от необходимостта за регистриране в различните държави членки и самият сертификат или знак ще даде много по-голямо ясност, доверие и ще даде видимост на услугите и стоките, предлагани от тези социални предприятия. И четвъртият вариант супранационална правна форма, която ще ще създаде правна сигурност, но е, има други е, критерии, които са неприявливи. Закон, законодателството много често е било пречка за ефективността Освен правната рамка са необходими някои допълнителни мерки, които просто ще улеснат функционирането на социалните предприятия. Благодаря ви за това бързо представяне и съм готова да отговоря на въпросите ви. В Следващата точка, колеги, е всъщност на практика на същата тема. Става дума за е, разглеждане на проекто доклад относно устава за социални основани на солидарност предприятия. И затова предлагам да дадеме думата на докладчика и след това да обединиме двете точки в един е, общ дебат. Така че давам думата на господин Мешталка. Благодаря, господин е, е, председател. Вашето представене беше много интересно. Вие се спряхте на важни аспекти на проблема, както и на препятствията, пред които са изправени а, е, социалните предприятия. Няма да навлизам в подробности. Вие ги ви очертахте някои от проблемите, но нека да, да се спра на двете последни ваши предложения или варианта на супранационалната правна форма. Това ще е много трудно от политическа гледна точка. Смятам, че няма да има политически консенсус за приемането на подобна крачка. Смятам, че третият вариант, сертифицирането, е най-уместната форма на уреждане, направно уреждане. Разполагаме с доста малко информация относно тези предприятия или поне в а, Чехия е така. не трябва да забравяме и това липсата на, ясно, на яснота по техната Е, състояние. Мог, искам да ви попитам, кои са страните, които не разполагат с никакво законодателство, е, което е, да се отнася до социалните предприятия. Скъпи колеги, сега с няколко думи моята доклад. Бих искал да ви кажа каква е целта на тези предприятия и какво е положителното от тяхното съществуване. Е, над 130 е, е, хиляди са социалните предприятия в Европа. Става дума за повече от 10% от европейските предприятия. Става дума за предприятия, че, че, чиято дейност е насочена към по-уязвими групи, групи, които имат нужда от помощ, хора с увреждания, възрастни. Е, социалната и солидарна дейност е нещо, от което имаме все повече и повече е, нужда. Е, създава. Тези предприятия също така често създават работни места и заетост за хората с увреждания. Бих искал да се спра на статута на тези предприятия. След е, е дискусии с експерти стигнах до следното заключение. Смятам, че не е, не е нормално и не е възможно да имаме една единствена правна форма за тези предприятия на европейско равнище. Различните държави членки имат различен обид в тази област. В, има много големи разлики между държавите членки има най-различни правни статути, има и различни а, изисквания. в различните държави и членки. И това е описано в моя доклад. Така че моето предложение би било да създадем един европейски социален знак, който е, ще няма да бъде задължителен, е, но е, предприятията ще могат да изискат получаването на този знак срещу изпълнение на известни критерии. Като ще, дава дума, ще става дума за предприятия, които функционират съгласно националното си законодателство. Чрез този знак ще се улесни достъпа до е, финансиране и ще има много по-голяма видимост на социалните предприятия. Европейският социален знак ще трябва да се предоставя на предприятия, които се съобразяват с дадени критерии, които са разписани в моя доклад. Става дума за предприятия, които имат социален принос, които ако имат печалби ги е, преразпределят за общественото благо. Необходимо обаче да, да се създаде и е, механизъм за контрол или надзор над за да се избегнат е, измами и злоупотреби с социалният знак. Е, приканвам ви да внесете изменения. Ще разгледаме и становището през марта и смятам, че ще можем да го, да го гласуваме през май. Благодаря, говоря от името на Вержини е, Розиер, която отсъства. Виржини бих искала да благодаря на господин Машталка за отличната работа. Тя споделя практически всичко, което той ни, предус... ни представя. Наистина има липса на видимост и на е познание за дейността на тези предприятия. В Европейския съюз няма и обща дефиниция за що е това социално предприятие. Това е, беше потвърдено от е, изследването, което ни бе представено. Госпожа Розиер смята, че това е един проблем, който трябва да бъде разгледан и че ние трябва да насърчиме този отрасъл и този сектор на економиката, тъй като става дума за огромен брой предприятия от, с обществена полза. Необходимо е да се разгърне дейността на социалните предприятия. Предлаганият подход е реалистичен и госпожа Розиер смята, че е, идеята за социален знак е е, наистина добра, е, подходяща, но че не правната форма трябва да е водеща, а каква е, е дейността на тези предприятия. Госпожа Розия разчита също така, че трябва да се, да се опитаме също така да въведеме и категория ниска е, възвръщаемост или е, ниски печалби, което също би било добре за сектора. Трябва да се е, възползваме от новите възможности, които предоставят е, цифровизацията, но същевременно трябва да бъдем много внимателни и да не включваме в тази категория, е, категория предприятия, които не попадат в нея. Господин Радев. Колеги, уважаеми господин Машталка, бих искал да ви поздравя за добре свършената работа по доклада, тъй като той представлява една отлична база. Като докладчик Сянка аз смятам, че целта на предложението следва да бъде постигната в рамките на правомощията на Европейския съюз, като изцяло се спазват принципите на субсидиарност и пропорционалност и без да се налагат на държавите членки сериозни изменения в техните регулаторни системи в областта на дружественото право. Бих искал обаче да задам няколко уточняващи въпроса. На първо място, бих искал да попитам за правното основание. Макар вашия избор да почива на член 50 от договора за функциониране на Европейския съюз, който би могъл да бъде основание за създаване на нова правна форма, ние не се стремим към нейното създаване, нали така? На второ място, обхватът на социалните доклади, които социалните предприятия следва редовно да издават, в доклада си вие посочвате наред с другите параметри и заплатите. Да, наистина ни е необходима прозрачност относно дейността на тези предприятия, но не мислите ли, че с публикуването на заплатите, където такива изобщо има, отиваме малко далеч? Все пак тук не става въпрос в мнозинството от случаите за публични компании и акционерни дружества – където една такава стъпка би имала резон с оглед на докладването страна по страна. На трето място препоръка 6 от приложението към доклада. Там казвате, че законодателният акт следва да съдържа подлежащ на преразглеждане списък на юридическите форми на предприятията в държавите членки, отговарящи на условията за европейски социален знак. След като от доклада става ясно, че това могат да са както дружества, неразпределящи печалби, дружества с нестопанска цел, така и такива, които разпределят стопански дружества. Каква е логиката да има такъв списък? Няма ли това да осложни нещата и един вид да се яви като административна тежест, носеща след себе си и допълнителни разходи? Предварително благодаря за отговорите, като се надявам да получа и чакам с нетърпение съвместната ни работа по досието. Благодаря ви за вниманието. Thank you, Mrs. Hautala. Um, I think the, the basic idea um, of... Благодаря ви. Съгласна съм с казаното от господин Машталка. Наистина предложението ви е добро. Заради липсата на хармонизация. Има различия в държавите членки, затова смятам, че подхода ви е добър. Вървим към известна хармонизация, както каза и госпожа а, Регнер от името на госпожа Розер. Нуждаем се от обща дефиниция. Идеята за трета категория за компаниите, които имат по-низки печалби, е нещо върху което трябва да помислим. Наскоро си мислех за новата тенденция по а, инвестициите. Влиянието на тези инвестиции при изкореняването на бедността в а, държавите. Това е една добра идея за социално преобразуване. Може би можем да помислим за някаква такава по-ниска печалба, която въпреки всичко да привлича инвеститори. Бих искала да кажа, че сега, когато Европейския съюз и всички държави от ООН се ангажираха да приложат програмата за, до 2030 година и целите за устойчиво развитие, това означава никой да не бъде изоставен. Това е в сърцевината на тази програма. И е добре да насърчим социалните предприятия в това отношение. Благодаря, господин Любретон. Благодаря, господин председател. Предприятията, социалните такива, играят незаменима роля във Франция и в Европа. Те позволяват да се подведе под морал капитализма и да се избегнат зверствата. Имайки предвид различните правни форми на тези предприятия в Европа, всяка държава членка си има своята специфика в това отношение, така че недостатъците ще бъдат повече от предимствата, ако искаме да има а, насила хармонизация. Всяка държава членка определя формата на своите а, социални предприятия. Като че ли тук се тръгваме към големи трудности. Как ще намерим някакви общи характеристики в тези социални предприятия в Европа? В съображение Ж се описват седем характеристики, но те са изключително неясни, което значи, че ще трябва да внесем по-голяма яснота. Например, третата характеристика предприятия, които комбинират интереса на всички от общ интерес. Седмата характеристика политика. Предприятия, които се характеризират от автономно и независимо управление от държавните власти. Ми това не е ясно за какво става дума, да не говорим, че има противоречие. Защото как си автономен, пък в същото време зависиш. Същевременно а, огромна задача а, ни а, очаква, защото на пръв поглед темата е безобидна, но тя не е такава. А, Европейското лого ще се съпътства с механизъм за надзор на европейско равнище, което означава нова европейска бюрокрация при функционирането на тези предприятия. Затова предлагам да оставим на мира националните предприятия. Държавите членки много по-добре ще се занимават с тях, отколкото Европейския съюз. Thank you. Uh, would uh, the EPRS wish to, to answer the reporter's question? Имате думата за отговор на въпрос на докладчика. Да, разбира се. Въпросът беше свързан с следното. Кои държави членки нямат правна рамка? Те нямат специална правна рамка за социалните предприятия, но пък имат съпътстващи политики. Държавите членки, които нямат правен статус са Австрия, Кипър, Естония, Германия, Ирландия, Малта и Латвия. Но пък там в момента има проектно закон в този ред на мисли, а също и в Швеция. Uh, Благодаря ви. Нека ви напомня, че крайният срок за внасяне на измененията е 12 януари на обяд. Господин Машталка. Благодаря, господин председател. Няма да правя коментари по всички въпроси, които бяха зададени. Всички коментари за мен бяха източник на вдъхновение. Но все пак, един от повдигнатите въпроси беше свързан с член 50. Защо има разлика между е, предприятията с търговска цел и тези с нестопанска такава. Ами, мисля, че съм съгласен с казаното от вас относно общата дефиниция. Госпожа Хаутала искаше да се постави акцента върху предприятията, които нямат големи печалби. Бих искал да ви помоля да внесете изменение в този ред на мисли. Господин Любретон, може би във Франция всичко е перфектно, но пък смятам, че социалните предприятия желаят да извършват и трансгранична дейност. А за нея има пречки. Що се отнася до бюрокрацията, ние и комисията ще се опитаме да не увеличаваме бюрокрацията. Това са пречки, които трябва да се премахнат, защото те пречат на трансграничното сътрудничество. Колегата Регнер се спря на някои дефиниции и аз смятам, че бихме могли да изготвим нещо, което да е от полза за всички европейски граждани. Благодаря. Благодаря ви. С това можем да закрепим приключим тези две точки. Seven, uh, of... Благодаря. Сега точка седма. Рамки за превентивно преструктуриране и предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения. Да чуем Ангелика Ниблер. Vielen Dank, Herr Vorsitzender.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 тази тема представлява голям интерес. Темата за преструктурирането и предоставянето на втори шанс. Надявам се, че през идните месеци ще успеем да стигнем до някакъв компромис. Много от измененията са свързани с съображенията от преамбюла, свързани с, с малките и средни предприятия, което е чудесно. По време на първите ни заседания ние се споразумяхме, че ще трябва да обсъдим въпроса за малките и средни предприятия. Не знаехме обаче как да действаме точно, тъй като положението им е деликатно. Сега вече на масата разполагаме с някои предложения. Може би все пак комисията може да ни помогне. Имаме консенсус, всички сме съгласни, че е по-добре да се окаже подкрепа на малките и средни предприятия в процедурата по преструктуриране – Четейки измененията, останах с впечатлението, че много от колегите са на мнение, че трябва да има някакво отговорно лице по преструктурирането. Някой, който да придружава а, длъжника по време на преструктурирането. Имаше и много предложения във връзка с максималния срок от 70 дни до 6 месеца, от 100 дни до 18 месеца. Това са най-различни предложения. Бихме могли да ги обсъдим, за да се споразумеем за някакъв срок. Имаше изменения, които предвиждат а, предложението да охване също така и физическите лица. А според мен Европейската комисия е права, а, като смята, че държавите членки са тези, които трябва да вземат решение в това отношение. Някои смятат, че държавите членки трябва да бъдат задължени Имаше и едно изменение. 178, което се отнасяше до личните активи. Още една важна тема, на която несъмнено ще се спрем също по време на дискусиите с докладчиците в Сянка, а именно въпросът за правата на работниците. Много изменения се отнасяха е, до този проблем, е, до този проблем в случай на превентивно преструктуриране. Имаше предложение при превентивно преструктуриране работниците също да бъдат приобщени. Не трябва да пипаме правата на работниците в рамките на това производство. Според мен това не е добра идея. Всъщност много изменения имаше в това отношение. Необходимо е да си дадем време, за да помислим. Целта ни е предприятието да може да продължи да функционира, а ако няма работници, това е невъзможно. Ако в измененията сте имали предвид да се разгледа само финансовия момент, това е по-различно. Ако това влагате в идеята да бъдат приобщени работниците. Аз съм готова да изслушам всяко едно разумно предложение в този ред на мисли. Мисля, че ще трябва да обсъдим по-подробно този момент. И на последно място още един момент, по който имаше много предложения. срока между 3 и 5 години Мисля, че това ще бъде проблемен момент. Не знае дали ще стигнем до някакъв а, конкретен отговор. А, ще изберем някакъв срок, който така да удовлетворява всички. Това е, господин председател. Това са основните моменти, по които има изменения. Мисля, че се нуждаем от малко по целенасочен дебат. Ще обсъдим измененията. Ще ги групирам в последствие. Винаги е удоволствие човек да стигне до консенсус. Госпожа Регнер. Thank you very much. Again, I'm uh, first of all speaking on... Thank you. Благодаря. Говоря от името на господин Коферати, който е докладчик в Сянка. Аз обаче много под... подкрепих много от неговите изменения. И това, което казвам сега е от негово име, но пък аз съм изцяло съгласна с това, което казва той. Много е важно да Разполагаме с всички инструменти за преструктуриране на предприятието преди официалното производство по обявяване в несъстоятелност. Предложението на комисията е важно, за да се спасят работните места. Важно е, за да има стабилен растеж, важно е също така, за да имаме стабилна економика в Европа. Затова трябва да се погрижим за този момент. Така че подкрепяме посоката, в която тръгва докладчика Ангелика Ниблер. Първо, във връзка с ролята на работниците в процедурата. Ние смятаме, че работниците трябва да играят активна роля в процеса по преструктуриране. Те трябва да бъдат приобщени на ранен етап, защото това е много важно за процедурата по обявяване в несъстоятелност. Така че приветстваме одобрените в това отношение внесени от докладчика. Предлага се плана да включва решения, които да доведат до съществена промяна на работния график или договорните отношения. Работниците, които са засегнати от плана по преструктуриране, имат право да го гласуват за да може този план да бъде потвърден. Така че в този смисъл приобщаваме работниците. Относно принципа, че кредиторите са различни и не могат да бъдат третирани еднакво. Трябва да се гарантира по-голяма защита на по-слабите. Подкрепяме предложението на комисията, в което кредиторите са разделени на различни класове – така че ще има обезпечени и необезпечени а, искове. И кредиторите попадат в различни категории. Ние се занимаваме с най... Работниците са в категорията най-слаби и най-уязвими кредитори. Преференциално право трябва да се даде на тази категория. Та в този ред на мисли има а, подобна уредба в много държави членки. Това е нормално в правния ред. Важно е обаче да го направим и на европейско равнище. Подкрепяме предложението на комисията, която предвижда един разумен период на оставане на работниците по време на преструктурирането, но не трябва да се стига до там това да се отрази отрицателно на възнагражденията на работниците. Ето защо предлагаме нова формулировка, която има за цел да се гарантира по-добра защита. И накрая, ролята на хората и на семействата им. Економическата криза засегна предприемачите, бизнеса. Все още се опитваме на правно равнище да е, освоим това, което се случи по време на кризата, но не трябва да забравяме семействата и близките. Затова искаме конкретни стъпки в тази посока. Осъзнаваме, че има различия между държавите членки и техните законодателства. Съгласни сме, че не може да предвидим просто транспониране на това законодателство върху отделните а, хора, но все пак нещо трябва да се направи. В това отношение подкрепям господин Коферати и бих искала да ви напомня да не забравяме и този момент. Мистер Мариньо Пинто. Благодаря ви. И аз на свой ред бих искал да поздравя докладчика. Преоткривам себе си в изразените безпокойства и цели. Смятам, че чрез изменения ще можем да дадем и нашия скромен принос. Бих искал да ви обърна внимание на една опасност, на едно потенциално противоречие – на което трябва да погледнем сериозно. Говорим за предприятия, които са задължени да минат през тази процедура, да получат втори шанс. И ако наистина искаме дадено предприятие, което е надежно да не фалира – ако искаме да му дадем втори шанс, това е добре, но нека да не се стига до там изкуствено да удължим живота на предприятие, което нанася вреди на пазара и което ще продължи да го прави, ако остане там. Този тип механизъм изисква внимателен предварителен анализ, задълбочен такъв анализ на ситуацията, защото понякога е по-добре едно предприятие да изчезне, отколкото да продължи да съществува. Изкуствено и да продължава да нанася вреди на пазара. Аз съм оптимист. Винаги а, съм подкрепил идеята за втори шанс. Но трябва да видим дали необходимите условия са на лице. Условия, които не са били на лице при първия шанс. Съгласен съм с господин Коферати. Трябва да приобщим и работниците в процедурата. Те имат най-голям интерес от това предприятието да продължи да съществува. Дори предприятието да не е надежно дори и това предприятие да трябва да обяви фалит. Винаги трябва да се запази част от да се запазят част от средствата на предприятието и да се вкарат в пенсионен фонд. Не може всички средства да бъдат включени в фалита. Всички тези хора, работниците, те са допринасяли за захранването на този фонд. Така че те трябва да бъдат защитени. Това за работниците. Същото се отнася и до представителите на работниците, синдикатите, които също могат да предоставят добри решения. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Бих искал да поздравя госпожа Ниблер за проекто доклада по директивата. В предложението за директива се предвижда спиране, спирането на изпълнителните производства срещу търговеца да става по негово искане, като това може да обхване всички производства или само отделни производства или кредитори. Това обаче би довело до голяма несигурност за изхода от преговорите за преструктуриране – защото търговеца, който подава молбата за откриване на производство по преструктуриране, няма да е сигурен дали и доколко започнаните срещу него принудителни изпълнения ще бъдат спрени, за да му осигурят глътка въздух, визирана в директивата, за да постигне споразумението с кредиторите. Получава се и неравенство на кредиторите, като не става ясно по какви критерии ще се спират или няма да се спират изпълнителните дела на различните кредитори срещу търговеца. Тези критерии ще са различни в дела на различните кредитори срещу търговец. Тези критерии ще са различни в държавите членки и няма да се постигнат, да достигне до желаната степен на хармонизация по този въпрос. Затова считам, че следва да се предвиди, че с постановяване на съдебното разпореждане за откриване на производството по преструктуриране ще действа временно спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение, което следва да означава и временно освобождаване от задължението за подаване на искане за откриване на процедура по несъстоятелност, когато това действие може да засегне по неблагоприятен начин преговорите и да възпрепятства перспективите за преструктуриране на стопанската дейност на длъжника. Считам, че намаляване на половина на сроковете за спиране на изпълнителните действия срещу търговеца, което е в процедурата по преструктуриране, съответно на два месеца, а при случай на удължаване на срока от компетентен съдебен или административен орган 6 месеца, е твърде кратко и ще затрудни преструктуриранията, когато става дума за по-сложни предприятия. Считам също, че държавите членки трябва да въведат по-бързо правилата за потребителската несъстоятелност. Във връзка с предложението за спиране на изпълнителните производства срещу търговеца във всички случаи, в които производството по преструктуриране е открито с разпореждане на съда, е необходимо да се предвиди и възможност във всички случаи кредиторите да могат да искат отмяна на спирането. Надявам се тези изменения да бъдат подкрепени. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Uh, now uh, we have Благодаря. Господин Штайн от Генерална дирекция правосъдие е сред нас. Прав ли съм? Да, прав сте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички за интензивната дискусия и за многобройните изменения. Само за ваша информация бих искал да кажа нещо, което може би знаете всъщност. Темата ще се гледа на дискусията ПВР утре. Ще се гледа идеята за надежността в процедурата по преструктуриране механизма и периода за освобождаване от отговорност. Така че виждате, че някои от големите теми се обсъждат паралелно тук и в съвета. Съвсем накратко бих искал да се спра на тези теми. Ще откликна също така и на някои от направените коментари. От не, относно с надежността на предприятията. Много изменения има в този смисъл – изменения, които вземат предвид специфичното положение на едно предприятие, когато то трябва да започне процедура по преструктуриране. Трябва да се вземе предвид надежността, вероятността от несъстоятелност, вероятността предприятието да бъде спасено от обявяване в несъстоятелност. Мисля, че в това отношение има единодушие, но като че ли трудно можем да го опишем с думи. Дадено предприятие трябва да има проблем, за да може да започне процедура по преструктуриране. Но предприятието може и да има огромни проблеми, и въпреки това да има възможност да се възстанови. Това, което вие споменахте относно изкуственото удължаване на живота на едно предприятие, това е в основни линии целта на предложението, а именно да се направи ясно разграничение между предприятията, за които надежда няма и които трябва да минат по процедурата по обявяване на несъстоятелност и предприятията, за които надежда все пак има. Проблемът е как се разписва това в законодателния текст. Опасно е да бъдем прекалено прецизни в това отношение – за някои от тези дефиниции човек може да се запита какъв е смисъла. Не искаме да отежняваме процедурата. Това е в интереси на МСП. Ако се стигне до правна битка а, за това, Отговаряме ли в този случай на дефиницията да или не, само осложняваме нещата. Мисля, че всички сме съгласни в това отношение. На този етап исках само да кажа, че има един важен фактор, който трябва да се вземе предвид и това е ролята на кредиторите. Ако компанията, фирмата е с малки или големи проблеми и ако кредиторите не искат да участват в процедурата, то тогава според мен е достатъчно да приемем, че ако има достатъчно кредитори, които са готови да започнат тази процедура, да кажем, че предприятието не е още в несъстоятелност, но има вероятност да изпадне в такава, е добре да се предвиди такава възможност. Важното е да го разпишем по правилния начин в предложението. Относно различните категории кредитори, нещо на което не се спряхте днес, има изменения нужно ли е да има мнозинство в това отношение? А, разбирам. Може да има различни класове, различни категории. И а, понякога можем да кажем, че е добре тази а, категория да бъде подкрепена. Но пък а, да дадем известна гъвкавост в текста и да кажем, че изхождаме от тази категория, този клас кредитори, а пък след това държавите членки, ако искат да променят нещата. Единственото нещо, което се предписва в директивата за хармонизацията са тези два класа или две категории. Някои държави членки нямат повече от две категории, което прави понятието мнозинство от а, категории а, доста проблематично. И то може да подкопае цялата идея. Така че трябва да видим какви са различните ситуации, по които ще трябва да работим и какво би било разумното решение. Относно периода за освобождаване от отговорност, въпрос, който повдигна докладчик и а, някои други колеги. Както при всички срокове, и тук всичко подлежи на договаряне. Трябва да се намери политически правилния баланс. Този период се предвиждаше в срок за освобождаване от отговорност, който залегна в заключение на съвета от преди няколко години. На този етап бих искала да кажа, че няма много смисъл да имаме минимален период. Затова казахме, че трябва да има най-малко три периода, три срока. Е, искаме да се стигне до втори шанс. Ако кажем, че освобождаването от отговорност трябва да е поне 3 години, минимум 3 години, това означава, че то може да бъде 10, 12 и няма да се стигне до истинско освобождаването от отговорност. Така че се нуждаем и от максимален срок. И в това отношение сме оптимисти. Просто, че трябва да намерим правилния баланс в рамките е, по отношение на трите години. По другите коментари. Относно срока на спирането, погледнете измененията. Като че ли не сме сгрешили изцяло в нашето предложение. Но, като по всички останали въпроси, готови сме да ви помогнем и в това отношение. Да се върна на някои от другите въпроси. Малките и средни предприятия. Да, това е приоритет за комисията, включително и в предложението. Затова имаме няколко конкретни разпоредби, които са специално насочени към малките и средни предприятия. Система за ранно предупреждение, плана за преструктуриране също от полза на МСП – Готови сме да обсъдим евентуални допълнителни подобрения в това отношение. Все пак, нота бене, ако погледнете някои от другите теми, като например несъстоятелността или теста за надежност, колкото повече изисквате, толкова по-скъпо и по-трудно ще бъде за МСП да отговорят на тези изисквания. Така че трябва да се вземат предвид и другите аспекти на предложението. И накрая, може би, още два кратки коментара. Нещо, което е видно в някои от измененията, как да се защитат интересите на кредиторите и най-вече на тези с обезпечени активи трябва да има различна иерархия между кредиторите. Някои от тях могат да бъдат изключени от а, производството по преструктуриране, а, защото те просто се нуждаят от по-различно третиране. А, смятаме, че необезпечените кредитори трябва да бъдат част от производството по преструктуриране. Трябва да има а, справедливо третиране. Трябва да се вземат предвид последствията за всички. Необезпечените кредитори са слабото звено. А те са играли важна роля в процеса. Така, например, древните доставчици могат да понесат последствия от преструктурирането. Така че трябва да вземем предвид всички кредитори при преструктурирането. И накрая, накратко за ролята на работниците – Няма да пипаме нито едно право, което се отнася до работниците в европейското или националното законодателство. Единствените последствия на това законодателно предложение за работниците е евентуално да получат допълнителни права към тези, които вече имат. Ако преструктурирането води до промяна на дадена компания и това води до създаване на някакви нови права за работниците, те си остават. И в допълнение към тях работниците ще получат, ето, например, право на глас, ако те са потърпевши от плана за преструктуриране. Смятаме, че много от а, измененията, които са предложени, всъщност доизясняват правата, от които се ползват вече работниците. Готови сме да обсъдим допълнително въпроса, за да видим как да разпишем това по-ясно в текста все пак да внимаваме, не можем да отидем отвъд ограниченията за правата на работниците в тази директива. Така, например, да а, ги направим, да ги сложим тях по-високо в иерархията на кредиторите, защото така нарушаваме разпоредбите на законодателството по отношение на несъстоятелността. Някои държави членки го правят, но за да не се намес... смесват. А, двете правни области, тъй като по този начин ще навлезем в съвсем различна дискусия. Решихме да се ограничим до тук. Не трябва да се намесваме в иерархията на кредиторите, защото ако го направим, навлизаме в сферата на правото по отношение на обявяването в несъстоятелност. Така че опитваме се да впишем рамката на правата на работниците в рамката на тази директива. Благодаря. Благодаря, госпожа Ниблер. Желая ли да добави нещо? Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte die Gelegenheit äh, nutzen, mich nochmal ganz... Благодаря ви. Бих е, искала да благодаря на колегите. Благодаря ви за изказванията. Те бяха изключително полезни. Nous allons nous euh, réunir euh, lors de Äh, Извинявайте. Ще се съберем на седанието с докладчите в Сянка и ще обсъдим аспектите, които все още, по които все още няма консенсус, включително и производството за преструктуриране и превентивните мерки преди започването на самото производство по състоятелност. Не бива обаче да а, излеземе с прекалено обик големи амбиции, за да не бъдат резултатите от а, усилията ни противопокъсни. А, бих искала да кажа, да кажа няколко думи и за, законодателството за защита на работещите. Запозната съм с а, трудовото право в Германия, но не познавам разпоредбите на трудовото законодателство в останалите държави членки. Ето защо за мен би било изключително полезно да имам някаква идея за случващото се по отношение на правата на работещите при стандартната процедура за несъстоятелност. Ако би имало такава възможност, тя действително ще бъде. Това ще бъде наистина много полезно за мен, защото значително ще улесни работата ми. С нетърпение очаквам по-нататъчна и съвместна работа. А българското председателство, казвам го за господин Радев, Българското председателство възнамерява да работи усилено по това досие и може би ще успеем да, ако не да приключим, поне да постигнем значителен напредък. всички случаи, с радост ще продължа да работя по предложените. Се надявам крайните резултати да са задоволяващи. Благодаря ви. С това приключваме тази точка от дневния ред и продължаваме с точка 9. Размяна на мнения относно договорите за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние. Думата има госпожа Хаутала, докладчикът. Много ви благодаря на 31 октомври Европейската комисия излезе с предлож... изменено предложение по това законодателно предложение, което доведе до нещо, може би не неочаквано, по-скоро до нещо напълно очаквано, а именно разширяване на приложеното поле от а, си, някои видове на продажбите от разстояние до всички видове продажби. Тоест ще заличим една дума в член първи, което мисля, че ще повлияе и на заглавието. Вече не говорим само за продажбите на стоки от разстояние, а за всички продажби на стоки. И това ще доведе до просяване на въпроса. Тоест ще могат да се хармонизират правилата за продажби офлайн и онлайн, което е много разумно както за търговците, така и за потребителите. Сега обаче се оказва, че откакто беше предложено пред, предложението, между другото има прекалено много шум в залата. Мога ли да ви помоля, господин председател, да помолите хората да напуснат залата? Председателят, мога ли да ви помоля да продължите разговорите си извън залата? Включително и двете дами на входа, които не ме слушат, защото в момента са заети да си говорят. Thank you very much. It's more quiet now, so I, I continue. Добре, продължавам. Когато Европейската комисия излезе със своето предложение през юли 2016 година, не предизвика много дебати и извън някои от статуните зали в парламента или в съвета. Сега обаче е настъпил момента в който и държавите членки започват да си дават сметка за това предложение. Всъщност това е пълно реформа на потребителското право в Европейския съюз. Ето защо трябва да имаме предвид, че сме взели предвид всички е, засегнати интереси. По отношение на правата и задълженията. И така съвет най-накрая започна да обсъжда предложението. Поведоха първата си, първата размяна на мнение преди седмица. Ще има втора дискусия през месец декември. Така че работим с доста добро темпо в сравнение с съвета. Сега конкретното ми предложение е следното, тъй като разполагаме с ново изменено предложение. Смятам, че е добре да имаме поне кратък срок за внасяне на нови изменения. Това ми се струва уместно. Първо, защото някои от точките на преамбюла, както и на членовете са изменени. Затова смятам, че 11 декември е разумен срок. Все пак вече от доста време се занимаваме с темата. Друга причина е, че не бива да избързваме с представянето на становището съгласно член 54 от правилника за дейността на парламента на ИМКО, тъй като крайния срок за държавите членки да внесат своите резерви относно принципът на субсидиарност е до 31 декември. Напълно сме склонни да приемем този график на работа, ако имаме по-кратък срок за внасяне на изменения по изменените точки от преамбюла и членове от законодателното предложение. И всъщност ще гласуваме в комисията на 25 януари. Тоест няма да сме приключили наш, нашата работа, докато не изтече срокът от а, 8 седмици за резерви от националните парламенти в основа на принципа на субсидиарност. пък ние сме комисията, която отговаря за този механизъм, така че не след да спасим срока. Между другото е възможно да има такива резерви, защото говорим за хармонизиране на потребителското право. Както знаете, в някои държави членки има по-високо равнище на защита на потребителите. Говорим не за една-две държави членки, а за няколко такива. Така ще гарантираме и адекватната процедура тук в парламента. Ще гласуваме становището си в края на януари и ще внесем становището си, ще поставим становището си на комисията им, когато смята да гласува през месец февруари и вероятно ще гласуваме в пленарната зала по някое време през пролета. Припомням ви само, че паралелно работим по една друга директива, където има постигнат по-голям напредък, а именно онлайн продажбите на цифрово съдържание, предложение, с което повечето от вас са добре запознати. И по това предложение вече сме на етапа на преговори между съвет и парламента. Но се радвам, че успяхме да свършим по-голямата част от работата относно цифровото съдържание, защото сега можем да се съсредоточим върху стоките. Смятам, че беше добре да се предвиди подобна хармонизация на онлайн и офлайн продажбите на стоки. Благодаря ви, господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, докладчикът Сянка от страна на НП господин Глога ме помоли да прочета неговото изказване по становището. Скъпи колеги, като докладчик сянка на НЕП по становището относно някои аспекти на договорите за онлайн продажби на стоки, приветствам усилията на Комисията за изменение текст на директивата. Това е чудесна и истинска крачка напред към по-интегриран пазар в рамките на Европейския съюз. Приветствам силно включването на член 21 който отменя директивата относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции. Такова решение ще доведе до пълна хармонизация между онлайн продажбите и продажбите face-to-face. Това ще намали правната несигурност за търговците, което надявам се ще разкрие потенциала и плавния достъп до трансграничните продажби. Също така, представените хармонизирани правила за продажбите ще гарантират равнопоставеност за всички предприятия, което е от решаващо значение, ако искаме да създадем добре функциониращ вътрешен пазар на Европейския съюз. За потребителите изменената директива ще осигури еднакви, еднаква правна защита на техните права при покупката онлайн – както и при покупката face-to-face. Важно е да се увеличи доверието сред потребителите, когато пазаруват онлайн, че техните права са еднакво защитени, което би имало пряко положително въздействие и върху трансграничните продажби. Европейската комисия обаче не включи търговската гаранция за продължителността на живота в член 15. Според оценката на въздействието, представена през септември, търговската гаранция за продължителността на живота би довела по-скоро до цялостен положителен резултат за вътрешния пазар. Очаквам с нетърпение да продължа да работим с докладчика, както и с другите докладчици в сянка по досието, за да намерим най-балансирания подход. Благодаря ви. Thank you very much, Mrs. Regner. Благодаря ви, госпожа Регна. Diesmal sprechen Gebhardt zum Thema. Also... Благодаря ви. Този път представлявам госпожа Гепхарт. Dass der Anwendungsbereich entsprechend erweitert wird. Also offline, online darf nicht äh, auseinander. Винаги сме искали разширяването на приложеното поле. Не бива да има разлики в равнището на защита на продажбите онлайн и офлайн. Всички знаем защо няма нужда да ви го повтарям. При всички положения предложението е На същото положение е доста сложно. Особено трудно е за потребителите да се ориентират ето защо винаги сме смятали, че следва да се разшири приложното поле. И така приветстваме предложенията за изменения на Европейската комисия, които отговарят и на оценката за въздействие на Европейския парламент. По отношение на измененията, мисля, че имаме нужда поне от още една седмица, А относно директивата, която се предвижда да се отмени, именно директивата за някои от а, аспектите на продажбата на стоки и гаранциите, свързани с тях, може това да доведе до известни правни пропуски и трябва да проверим а, че няма да има такива възможности. Благодаря, госпожо Регенер. Виждам, че представителната демокрация е изведена на съвсем ново равнище днес. Any other member wishes to take the floor? Uh, Някой друг иска ли да вземе думата преди отново да дам думата на госпожа Хаутала, може би от Европейската комисия? Thank you, Mr. Chair. Well... Благодаря, господин председател. Най-напред бих искала да Приветствам значителния напредък, постигнат по пакета за цифровото съдържание. Както казахте, наскоро парламента прие своят доклад а, относно това предложение. А пък тристранните преговори започнаха по много гладък и безпроблемен начин и се надявам да продължим с добрата работа и по това предложение. Както каза и госпожа Хаутала, Вярно е, че работата по цифровото съдържание засили работата и по това предложение, което обсъждаме. Както знаете, двете предложения са тясно свържени и парламентът винаги е гледал на тях като на пакет. Някои от аспектите на тези две предложения наистина са много тясно свързани. А сега съвета, както каза и госпожа Хаутала, започна вече преговорите и е възможно да се намери положително решение. Ето защо е много важно парламента да продължи да работи по предложението и възможно най-бързо да излезе с своята позиция. Убедена съм, че може да се намери решение и мога да ви гарантирам, че Европейската комисия се стреми да осигури възможно най-високо равнище на защита на потребителите във всички държави членки, като едновременно с това улесни възможностите и за търговците, и за потребителите да продават и купуват стоки из целият Европейски съюз. Обедени сме, че балансираното, балансирани и гъвкиви решения са възможни и Действително бихме искали да обсъдим темата, възможно най-скоро с вас. Благодаря ви. Госпожо Халтова, преди да ви дам думата, секретариатът ме осведоми, че е възможно да се удължи крайния срок за внасяне на изменения до 15 декември. Това значи обаче, че превода ще бъде на разположение чак за Страсбургската пленарна сесия през януари. Трябва също така да отбележим, че новият крайен срок за внасяне на изменения е само за частите от предложението на Европейската комисия, по който самата комисия внеше изменения, т.е. няма отново да отваряме цялото досие. Нали така? Само да стане напълно ясно. Госпожо Халтова, имате думата. Много бих искала да имаме възможност да удължим крайния срок за внасяне на изменения от 11 на 15 или по-късно, но се опасявам, че това може да доведе до трудности. Имаме нужда от достатъчно време, за да договорим компромисните изменения. Ето защо съм леко притеснена, Опа... Възможно е обаче държавите членки да се намесят а, а, с възражения, защото не, няма да е преведен, няма са проведени изменения на всички езици и това си е проблем. Трябва да намерим някакво решение, трябва да се гласува през януари. Много се положихме, за да гарантираме, че ще, имко ще отложат своето гласуване. Имаме наистина много натоварен график. Всъщност госпожа Регнер предложи срок от една година. Но е много сериозна промяната с това кога ще бъдат налични преводите. Председателя, т.е. вие, очак... вие предлагате да се запази кръмското властно изменение именно на 17 декември. В противен случай просто няма да успеем да свършим работа, така се госпожа Фалсала. Председател, имате ли други коментари? Госпожа Хаутала, не само един коментар. Знаете, че Европейският парламент проведе проучване и оценка на въздействието за те наречената гаранция за продължителността на живота на стоките и по политически причини предложението за цифровото съдържание не включва подобни гаранции за продължителността на живота но моето предложение е да намерим някакъв добър компромис и да въведем идеята за тази гаранция за продължителността на живота в директивата за стоките, защото знаете, че въпросът за, продължител... за устойчивостта и за продължителността на живота на стоките е толкова важен, че е добре да отразим тези съображения, свързани с околната среда. Не казвам, че можем да разрешим проблемата с устойчивостта и продължителността на живота само по този начин, но поне отчасти можем да помогнем за на този проблем. Госпожо Регна, искате да добавите нещо ли? Да, съвсем накратко, няма не по същество, а по въпроса за крайен срок за на изменения. 11 декември е добре. Трябва ни просто малко време, за да успеем да се адаптираме. Секретарият. Секретариатът предлага крайният срок да бъде да бъде на 11 декември но 19 часа вместо 17 часа, но така ще имате 2 часа в повече. С това мисля, че може да приключим тази точка от дневния ред и продължаваме с точка 10. Размяна на мнения относно медийният плурализъм и свободите на медиите в Европейския съюз. Отново давам думата госпожа Хаутел. Really благодаря днеска, наистина си е мой ден нашият комитет реши да излезе със становище по доклад, подготвен от Либе, относно плурализма в медиите и свобода на медиите в Европейския съюз. Барбара Спинели от ГУЕ е докладчика в Либе. също така Комисията по култура смята да излезе с доклад, който ще бъде стромище, който ще бъде подготвено от господин Малтези. Аз смятам, че този проблем трябва да бъде разглеждан редовно, тъй като има динамични промени. И обсъждаме всъщност един основен проблем, който отразява състоянието на демокрацията и човешките права и върховенството на закона. Свободата на медиите е всъщност основния е, стълб на свободата на израза. Ако има някакъв е, проблеми в, с медиите, то означава, че някой се опитва да а, влияе върху свободата на израза като цяло. Преди неодавна бяхме свидетели на ужасяващото убийство на разследващата журналистка в Малта и това още веднъж доказа, че разследващата журналистика е под заплаха, както и е, заплахите спрямо хората, които подават сигнали в Европейския съюз. В Европейския съюз през последните години сме свидетели на заплахи над свободата на медиите. Freedom House е излезъл с списък, в който се споменава и моята страна Финландия – с опита на министър-председателя да влияе на на публичните медии. а това в никакъв случай не е благоприятно за свободата на медиите. Има много примери, че този проблем трябва да бъде обсъждан. Сега, първа, първите ми, първоначалните ми идеи са следните. Смятам, е, че е необходимо да е, сигнализираме нашата тревога относно опитите за ограничаване свободата на медиите, пряко или непряко. Също така да се, да се споменат а, случаите, а, за това. Когато започнах да да навлизам в проблема, стигнах до заключението, че проблема с защитата на подаващите сигнали е тясно свързана с проблема за защита с защитата на е, информационните за журналисти и източници. Е, има най-различни начини за е, затваряне на устата на медиите, ако мога да кажа, кажа или за държавите членки, където клевет, клевет, клеветата е наказателно преследвана, трябва а, да променят своето законодателство. Също, също така да се, да, се, да, се, да се види по какъв начин могат да се защитат интересите на малцинствата и малцинствените групи, е, как може тяхният глас да се чуе, и как могат те да изразят е, своите мнения независимо дали стават за езикови възгледи и така нататък. Проблема свързан с социалните медии, проблема свързан с рекламите и с и съдържанието на рекламите в призмата на свободата на медиите и плурализма. Така че може би ще искате да включите и други теми в това становище. Това становище трябва да бъде кратко само по себе си, но само по себе си това не означава, че не можем да включим и други теми, които според мен са злободневни. Господин Мари. Bom, este е um tema, eh, Presidente e caros colegas, é um tema da máxima importância господин председател, скъпи колеги, това става дума за един много значим въпрос и много важен проблем. Опс, този дебат се разгара в моята страна, обсъждаме го и с колеги, става дума за фалшиви новини и влиянието над медиите и доколко това се отразява на състоянието на демокрацията. Има ли натиск или а, над а, пресата или в, в каква а, обстановка се разгръща свободата на медиите. Необходимо е да се гарантира свободата на журналиста и той да има възможност да информира гражданите. По този начин се се създава гражданското съзнание, се информират гражданите, които могат да имат в последствие и в информиран избор от така наречената външна свобода необходимо е да бъдат защитени журналистите и медиите от други форми на власт, политическа власт, религиозна власт. А и те трябва да имат възможност е, да бъдат обективни, докато тези власти искат е, мнението, общественото мнение да бъде насочено а, по посока, която е в, на, в тяхен интерес. Така че журналистите трябва да бъдат свободни от това от една страна, от друга страна те трябва да бъдат а, свободни и независими спрямо своята си иерархия или а, а, директори които много често се опитват да канализират мнението по посока интерес на дадени предприятия или дадени групи, което не, много редко съвпадат с истинската обективност. Необходимо е също така да се гарантират известни привилегии на журналистите. Не става дума за привилегии като такива, а по-скоро на гаранции за тяхната независимост, за да могат гражданите да получат обективна информация. Разбира се, има и деонтологични, етични аспекти. Да, да се разграничи между е, пропаганд, между пропагандата и обективната информация, пропаганда, която понякога се е, изразява чрез е, е, реклама, информация, която е платена, както и е, безкрайно много, много неверни новини, които се разпространяват. Всичко това не, не е ново. Аз съм бил е, журналист в, в миналото и още от е, едно, от едно време знам как, какво, какво значи не, невярна информация. Преди 25 април 1974 година е, Мандела беше представен като опасен е, е, престъпник. Имаше и съветска пропаганда, където лъжите се превръщаха в истина. Същото валеше в въжеше и за Америка, така че е, невярна е и фалшива информация винаги е имало. Всеки ден на някой су, е, заявява, че е видял е, неидентифициран летящ обект или какво ли не, не друго, но в крайна смутка това явление в никакъв случай не трябва да е, бъде претекст за ограничаване свободата на журналистите. Е, ист, истината и плурализма могат да е, процъфтат само ако има гаранции за, жур, за журналистите, че не трябва да се подчиняват на е, е, чужди интереси. А, така, също така новините не трябва да бъдат частични. Е, Бел Бертъл Прех е, казваше на времето, че камерата може да ни излъже много повече, отколкото пишущата машина, защото може да ни представи само частична част от, от истината или от действителността и по този начин да изкриви цялата действителност. Така че трябва да се възползваме от а, е, този от тази възможност, за да обсъдиме институционализирането на лъжата а, в процеса на информирането и а, да потърсиме онези гаранции за журналистите, които ще им позволят да представят една обективна и изследвана е, информация на гражданите, госпожа Регнер. Благодаря. Става дума наистина за една много важна и значима тема, но становището не бива да бъде по-дълго от една страница, така че трябва наистина да концентрираме нещата. Абсолютно съм съгласена с Хайди по предложените от нея теми, включително и за защитата на подаващите е, сигнали, но също така ми се струва, че трябва да засегнем и условията на работа на журналистите, тези, които гарантират е, обективността на информацията. Трудно е да се правят а, изследвания и разследвания. А когато даден собственик на медия иска да наблегне или да насочи вниманието към нещо, журналистите разполагат с много малък маржа. Понякога те не разполагат с необходимото време за провеждане на задълбочено разследване и тогава наистина да бъдат преследвани за клевета. А, просто защото информацията им няма да е дестоверна. А, и а, а, Мариньо спомена за фалшивите новини и за и за неверните новини. Има разлика между двете. Едните са неверни новини, които са публикувани абсолютно съзнателно, за да е, се превърнат на инструменти в политическия дебат, докато другите просто са попаднали е, случайно в е, е, медиите. Господин Лебретан, е, свободата на медиите е нещо от огромно и основно значение. Трябва да защитиме е, едно е, от една страна чрез защитата на подаващите сигнали, което всъщност е защита на журналистите и второ защита на източниците на информация. А, ако дър, държавата не може да постигне това, не осигурява свободата на медиите. Във Франция имаше доста голям напредък, отбелязан през последните години, но въпреки това проблемите не са решени. Същевременно сме свидетели на концентриране на медиите в ръцете на няколко души. Във Франция неодавна избухнаха скандали относно собственици на, на медии, които упражняват натиск над журналистите да оттеглят е, дадени е, теми или е, статии и Франция спада в класацията на страните с най-добра свобода на, месец, на медиите. Е, също така искам да се да се върна към институционализацията на мисълта. Е, Европейският парламент е, приема някои резолюции, които дават една единствена истина на нещата. И ако човек се отклони от, е, истинск, е, от е, единната е, истина, е, човек бива преследван. Имаше такъв случай във Франция с един виден историк. Е, също така във Франция бе прият закон за паметта, така наречени, в който бях в който се съдържаха разпоредби относно добрите страни на колониализма. Е, стана скандал и е, тези разпоредби бяха заличени, но при всички случаи трябва това е това е, е, е много показателно. Когато приемаме текстове, в които се заклеймява речта на омразата, трябва да внимаваме, защото трябва да защитиме свободата на израза и, е, е, а, и свобода на израз е изразяване на истини, които шокират. Така, от една страна има нещата, които можем да провериме, като, например, е, подбуждане към тероризъм. Но когато се говори за подтикване към омраза или речта на омразата, това са субективни неща, които са малко са, са трудно да бъдат а, проверени. Колкото до фалшивите новини, е, трябва да се бориме срещу тях с истински новини, а не да ги забраняваме, за да не потъпваме правото на свободен израз. Господин i kolegów cały czas zastanawiam. Благодаря, господин председател. Пислех си какво мога да предложа допълнително на госпожа Халтала. Какво да включи в нейното становище, но щом като това становище трябва да бъде кратко, а темата е много обширна – а, имаме две решения. Или просто да предоставиме едно символично становище и, и или е, да представиме само много общи неща. Но, както вие правилно казахте, темата е от огромно значение и е, и е необходимо да защитиме плурализма на медиите. Сега в различните държави членки, може би е, е, мащаба на разнообразието е различен, но има е, медии и различни медии в различните държави членки. Разбира се, всека политическа партия или социално движение може да разполага с медия, да има своя медия, свой вестник, свой телевизионен канал, но нещата трябва да са ясни. Да се знае, че еди какъв си вестник отразява мнението или възгледите на дадена политическа партия или на социал, дадено социално движение и че това е неговото мнение по въпроса. Но пред каква опасност сме изправени? Ако медиите, които трябва да предоставят обективна информация, биват контролирани от правителството. Вие споменахте министър или министър-председател, който се опитва да влияе на публичните медии. Ако е, публичните медии се превърнат в рупор на а, партията, която в момента е на власт, нещата стават много сложни. Така че трябва да имаме предвид това. Това е нещо, което е абсолютно неприемливо и това трябва по някакъв начин да бъде отразено в становището. И аз бях е, журналист в миналото. Работил съм журналист в продължение на 20 години. От, от години разговарям с представители на различни е, групи и прослойки за е, свободата на израза. И но свободата на изразяването има и своето ограничение, своите е, граници. Е, и тези граници се определят от отговорността на всеки един, отговорността поета от изразяващият да, да, дадени становища. Е, и за това не съм съгласен с е, казаното от господин Леброто. Ако някой е, подтиква към омраза, спрямо хора от различна религия, от друга раса, от, с друг цвят на кожа. Можем ли да го приемаме като разнообразие и плурализъм на мненията? Аз не мога да го приема. Аз, аз, аз мисля, че човек носи отговорност за това, което говори и съответно е отговорен и, е, и е наказателно правно отговорен. Това е, според мен е, е, е основно правило. Да, наистина трябва да се. Да, приключвам. Защо е трудно да осигуриме необходимите добри условия за работа на журналистите? Ами защото те са винаги под натиск, те са винаги по някакъв начин свързани с ръководството, с насочеността на собственика, но той винаги може да, да проверява своите източници. Благодаря. Този проблем е тясно свързан с проблема на за сигурността, защото е, една една трябва да разглеждаме фалшивите новини и от това, от начина по който те се използват от чуждестранната пропаганда и как те могат да станат част от чужда докрина, докрина като докрината Герасимов. А, е, е, господин е, Марино, вие казахте, че е фалшива новина, че Съветския съюз има агенти в Европа. Може би имало някакво недоразбиране при превода. Но в крайна сметка един е, бивш е, шпионин е, е, от Германия ръководи тази страна през последните година. Господин е, председател, аз казах, че на времето е, Европа беше заливана с фалшиви новини от Съветския съюз, така че просто и, и тогава, както и днес, това съществува и това е заплаха за свободата на медиите.